Ja, damit steigen wir in die... И така. Damit steigen wir in die Tag... И така, продължаваме по дневния ред. Докладчикът ни ще се присъедини към нас малко по-късно. За това веднага искам да дам думата на члена на Сметната палата, господин Пуфан. Thank you very much, Madam President. Благодаря ви, госпожо председател, госпожи и господа. Основният въпрос, който ще разгледаме днес е дали или не по СЕСАР се постигат резултати. Ще се включа в разискванията днес в качеството си на докладващ член на Европейската сметна палата по специалния и доклад номер 18 от 2017 с заглавие Единно европейско небе, промени в нагласите, но не и единно небе. Инициативата Единно европейско небе бе създадена с цел подобряване на общите показатели на управлението на въздушното движение. Определени прекомерни правомощия бяха прехвърлени от междуправителственото ниво на ниво Европейски съюз. Инициативата официално започна през 2004, базирайки се на общи правила за целия Европейски съюз, програма за технологична модернизация под формата на проекта СЕСАР и на серия поредица, извинете, от финансови стимули. Общата цел на политиката, е именно подобряване на безопасността и на показателите на управлението на въздушното движение, прерасна в поредица от цели на високо равнище, като утрояване на капацитета, намаляване на половина на разходите за управление на въздушния трафик и намаляване на вреднието въздействие върху околната среда с 10%, както и увеличаване с 10 пъти на безопасността. Общият размер на финансирането за периода 2004-2020 се очаква да достигне 3,8 милиарда евро. Част от тях ще се заделят за разработване и внедряване, а именно за разработване, а именно 1,3 милиарда и за внедряване. Сумата за внедряване е 2,5 милиарда. Как проведохме одита? Зададохме си въпроси като този дали инициативата Единно небе е била оправдана, както и до каква степен подбора на компонентите й, като функционалните блокове на въздушното пространство, схемите за изпълнение и определянето и разработването на проекта Сезар са допринесли за по-ефикасно управление на въздушния трафик. Фазата на внедряване по проекта Сезар в момента е обект на одит от страна на палатата. А що се отнася до одита, на който се основава доклада, който обсъждате днес, за целта посетихме няколко ключови европейски органа от областта на авиацията в пет държави членки Испания, Франция, Унгария, Швеция и Обединеното кралство. Разговаряхме и с някои важни заинтересовани страни на оперативно ниво и от отрасала. Какво установихме? Смятаме, че инициативата Единно европейско небе е била оправдана, тъй като Европейското управление на въздушния трафик бе възпрепятствано от националните монополи, разпокъсаността на отрасъла. Според нас също така отделните компоненти на политиката представляват съгласувана поредица от мерки, чиято цел е да се справим с съществуващите недостатъци. Но целите на високо равнище бяха постановени през период на силно нарастване на трафика и спад в търсенето. Това означава че целите на високо равнище от 2005 година сами по себе си са непостижими. Има обаче и нещо положително. Установихме, че схемите за изпълнение по инициативата са наложили култура на ефикасност и прозрачност. Въпреки това, някои, по някои аспекти не са постигнати предвидените резултати, като например закъсненията са били над целите заложени в плановете и се увеличават от 2013 година насам. Разходите за единица от ползващите въздушното пространство силно зависят също така от обема на трафика увеличили са се с 4% между 2011 и 2016, което е под целта за намаляване, заложена от комисията. Освен това, процесът за приемане на цели за схемата за изпълнение е дълъг и сложен. Установихме също така, че не е намаляла значително разпокъсаността. Това е съчетано с по-бавно нарастване на трафика. Основният инструмент за решаване на проблема с разпокъсаността, функционалните блокове на въздушното пространство, се оказа неефективен. А на ниво управление на въздушното пространство, нито на ниво управление на въздушното пространство, нито на ниво предоставяне на услуги или на техническо оборудване – освен това, тези инструменти са се превърнали предимно в форум за обмен на информация между заинтересованите страни в съседни държави, което не е основната ни цел. Установихме също така, че надзорната роля на националните надзорни органи е възпрепятствана поради факта, че те не винаги са независими и в някои случаи не разполагат с достатъчно ресурси. Що се отнася до проекта Сесар, установихме, че той е допринесъл за ангажимент от страна на ключови заинтересовани страни за разработването на общ технологичен план. На ниво разработване на проекта е постигната координация по отношение на научно-изследователската и развойната дейност. Съвместното предприятие СЕСАР доведе до постепенни подобрения на технологично и оперативно ниво по линия на инициативата Решения СЕСАР но ролята на Европейския съюз в рамките на проекта се промени от началото на проекта, тъй като се увеличи значително продължителността на срока му на действие, увеличи се значително и финансирането му. Установихме също така, че от 2016 година само една много малка част от общия план за управлението на въздушния трафик реално е била изпълнена. Установихме също така, че се предвижда преразглеждане на амбициозните цели по СЕСАР през 2035, а не през 2020, както бе първоначално запланувано установихме следните недостатъци. Изискахме от Европейската комисия да преразгледа целите на високо равнище, така че те да са достатъчно амбициозни и да гарантират резултати. Целите трябва да бъдат обвързани с конкретни показатели, по които да се измерва напредъкът. Комисията също така трябва да си зададе въпроса дали настоящите изисквания за функционалните блокове на въздушното пространство имат допълнителна стойност. Трябва да разгледа политическите възможности за справяне с разпокъсаността. Националните надзорни органи трябва да бъдат напълно независими. Трябва да разполагат също с капацитет да изпълняват функциите си. Комисията трябва да разгледа също така и някои аспекти от схемата за изпълнение. Следва да рационализира процеса на одобряване на плановете за изпълнение. А що се отнася до следващия базов период, комисията трябва да преразгледа уместността на някои ключови показатели за изпълнение и да ги измени когато това е подходящо. Що се отнася до подкрепата от Европейския съюз за научно-изследователска и развойна дейност в областта на управлението на въздушния трафик, ако комисията предложи да се продължи финансирането и след 2024, това трябва да бъде надлежно обосновано. Освен това, трябва да се запитаме дали съвместното предприятие по СЕСАР, орган с временен мандат, е подходящият орган за управление в дългосрочен план на научно-изследователската и развойната дейност. С цел увеличаване на отчетността по това съвместно предприятие, комисията трябва да определи ясни жалони, както и да разработи ясен план за бюджета, за цялостния план. Освен това, комисията трябва да отдаде приоритет на подпомагането от страна на Съюза на решения в научно-изследователската дейност, които насърчават справянето с разпокъсаността и допринасят за конкурентоспособността. Да се надяваме, че ако всички тези мерки се приложат, положителните резултати по СЕСАР ще са нещо, над което ще може да се надгради и че ще се постигне крайната цел, която е единно европейско небе. Я... Благодаря ви. Мисля, че това е господин Малеро. Представен беше специалния доклад. Заповядайте. Добър ден на всички. Благодаря ви, господин Пуфан. Благодаря на комисията ви за поканата и поздравления за днешната инициатива. Подготвили сме презентации, редица презентации с, с голям брой слайдове, но не знам дали има смисъл да ги показваме всички, защото в голяма степен да се падат с презентация на господин Пуфан. Но все пак има няколко а, теми, които според нас са важни и които са важни за вътрешния дебат. Така че ще премина към тях. Първото послание, което бихме искали да отправим или просто да подчертаем е свързано с разпокъсаността тема, която окачествява управлението на въздушното пространство в Европейския съюз през последни повече, повече, последни няколко десетилетия. Въпреки постигнатият напредък от последните 20 години, в рамките на инициативите за един европейско небе. Постигнахме известно напредък при продоляването на разпокъсването, но разпокъсността продължава да съществува, особено при, по отношение на предоставянето на услуги, на технологиите, на инфраструктурата и всички тези различни измерения на управлението на въздушното движение се осъществяват на национално равнище и не съвпадат с, с оперативните изисквания. И казвам с други думи, това, което има в момента в Европа, не е единно небе. Другото послание, което бих е, искал да отправя в рамките на днешния семинар е, е обложното поле и обхвата на нашия аудит. Единното европейско небе обхваща редица регулаторни инструменти и ние се отучихме върху, основно върху системата за постигане на резултати и функционалните блокове на въздушното пространство. Разгледахме и Сезар, но пак казвам, разгледахме процедурата на разработване на проекта и не сме се занимавали с периодът на прилагане, който в момента тече също така. В момента аудитир, провеждаме одит и на фазата за изпълнение на Сезар. Предполагам, че ще бъде интересно да представим и този аудит, но той ще бъде завършен чак в началото на едната година, така че през първото 3 на 2019 година би трябвало да сме готови с него. Другото послание, което бих искал да отправя и вече прескочих няколко слайда, защото господин Пуфан вече спомена, че е, полицията е един европейско небе е напълно оправдан, като си имаме предвид разпокъсването на национално равнище в рамките на европейското е, на, в рамките на управлението на въздушно пространство на европейско равнище. Ето защо смятаме, че резултатите от инициативата към момента не, очакват, не отговарят на очакванията. Стигнаха най-високото си равнище през 2013 година, между другото, което трябва да се отбележи, но след това отново се засилва спокъсаността и продължава да се засилва в текущият период. Всъщност данните, с които разполагаме в момента, показват, че положението се е влушило през 2017-2018 година. Смятаме, че тази тенденция отчасти се дължат на факта, че не постигнахме реално премахване на разпокъсаността. Функционалните блокове въздушното пространство доведоха до сътрудничество между съседните държави, но не доведоха до реално премахване на разпокъсването в всички области, които споменах, т.е. предоставянето на услуги, инфраструктурите, свързани с управлението на въздушното пространство, технологиите все още са много разпокъсани в между отделните държави членки. Ето защо отправяме редица препоръки в доклада си. Препоръка номер 2 е посветена на функционалните блокове на въздушното пространство. Призоваваме Европейската комисия да преразгледа тяхната ефикасност и дали въобще си заслужава да се запазва регулаторното изискване за тяхното обособяване. Също така призоваваме Европейската комисия да разгледа и други възможности, които биха могли да ни помогнат да преодолеем тази разпокъсаност. Като, например, насърчаваме активното, активните усилия за трансгранично поставяне на услуги, включително и чрез по-голяма мобилност на диспетчерите в случай на нужда. Също така, Оправихме и препоръка 9, която е приоритиз поставяне приоритета в Европейския съюз върху научно-развойната дейност, като конкретно би трябвало тази вид дейност да се съсредоточи върху преодоляването на разпокъсаността. На графиката има за цел да подчертае тенденциите на развитие в областта на УВД през последните 20 години. Както вижте, в края на 90-те години имаше много голям брой закъснения. Тенденция, която вече не съществува днес, т.е. закъсненията са намалени до приемливи равнища, като рекордът с най-малко закъснение през 2013 година, но от тогава насам отново има тенденция за, за увеличаване на броя им, което показва, че трябва да се предприемат допълнителни мерки за подобряване на ОВД, като си има предвид и увеличаването на въздушния трафик като цяло. Друго послание, свързано с, с проекта Сезар и в частност периодите на определяне и разработване, които разгледахме, показва, че Седър действително е, е насречил по-засилно сътрудничество в един първоначално още по-разпокъсан контекст и е важно да го подчертаем, защото си е забележително постижение, че в, в момента работил заедно и летищата, и доставчиците на наземни услуги, и авиокомпаниите. И самото сме факт, че са привлечени заедно всички тези задръсовани страни си е постижение. Но като аудитор дори решихме да направим оценка на факта, че Сезар трябваше по принцип да е ограничена във времето инициатива. Предполагаше се, че трябваше периодът на определене да приключи през 2007 година, периодът на разработване през 2013 година и периодът на изпълнение, който тече в момента, не би трябвало да изисква помощ от страна на Европейския съюз. За сметка на това обаче сме свидетели на факта, че Сезар се превръща в отворен проект, целите за постигане на конкретни резултати са отложени във времето от 2020 на 2025 година, а пък се, европейските се отпуснат допълнителни финансови средства на съвместното предприятие. Ето защо за нас е важно да подчертаем, че, както казах, Сезар вече е проект без ограничен период на валидност и затова отправихме препоръка номер 7, т.е. да се преразгледа подкрепата на Европейския съюз към научно-развъдната дейност в рамките на СЕЗА, предвид, че вече проектът е без ограничен период на валидност. При това положение трябва да обмислим два аспекта. Първо, дали Европейския съюз трябва да се намеси и да подкрепи тези усилия. На второ място, дали инфраструктурата, с която разполагаме, т.е. съвместно предприятие Сезар, е подходящият инструмент за осъществяване на тези усилия тъй като вече, както казах, ЗАХ превръща в дългосрочен проект. Ние насвечаваме за засилване на отчетността на съвместното предприятие, включително и чрез общия план. И накрая, с което повтарям и казаното по-рано, Смятаме, че усилията в рамките на съместно предприятие би трябвало да са насочени към основната цел на е, Единното европейско небе, а именно преодоляване на покъсаността и подобряване на конкурентност способността. Първоначално съместното предприятие имаше по-широк мандат, но ние бихме искали сега да се насочи към технологическите решения, които в най-добра степен са адаптирани, за да предоставят подобрението, от което имаме нужда по отношение на управлението на въздушния трафик. Това е мисля, което имах да кажа по отношение на нашите препоръки. Господин Пуфан вече ви ги представи. Това беше от мен. Благодаря ви. Thank you very much. So, uh, please allow, allow me to... Благодаря. Сега ще дам думата на негово превъзходителство, заместник посланника на Румъния в Европейския съюз. Uh, uh, Благодаря. Много се радвам, че мога да участвам в днешния семинар, особено като се има предвид предстоящото румънско председателство на съвета на Европейския съюз. Ще започна веднага по същество. Както единно европейско небе, така и СЕСАР доведоха до промени, до подобряване в управлението на въздушния трафик в Европа. Румъния работи както на законодателно ниво, така и на ниво технологии. Приветстваме доклада на Европейската сметна палата за единно европейско небе. Очакваме докладът на палатата за СЕСАР да бъде публикуван вероятно през 2019 година. Трябва да сме наясно, че има много чувствителни аспекти, като национални и регионални интереси, разходи, безопасност, обем на трафика, както и различните бизнес модели. На етап изпълнение установихме проблеми с покритието по ЕГНОС – има също така и проблеми с правилата за публикуването по процедури по ГНСС. В Източна Европа и в Румъния покритието по ЕГНОС не отговаря на стандартите. Затова Европейската космическа агенция, Европейската комисия и останалите заинтересовани страни трябва да работят за преминаването към следващия етап. Сесар в момента е на финалния си етап, етап внедряване, на който трябва да се изпълни предложеното решение. Румъния, като останалите държави членки, разработва добре развита система за управление на въздушния трафик. Националният ни доставчик на услуги за въздушен трафик, заедно със своите партньори Панса и Хунгър Контрол от Полша, стана част от структурата за управление на съвместното предприятие по СЕСАР. Този наш орган участва в няколко проекта, чиято цел е да се реализират целите по СЕСАР. Два се осъществяват по Хоризонт 2020 и четири по механизма за свързване на Европа. Единият проект е Swing, а другият проект се нарича също в съкръщение от английски SPICE. SPICE се финансира безвъзмезно по механизма за свързване на Европа. Целта му е да се установи високо развита система за въздушна навигация, като се оптимизират правилата. В Румъния по този проект се подобряват и процедурите, основаващи се на ГНСС. Ще има положителни резултати по него за 17 румънски летища. Това отново е пример за това как полезното взаимодействие между политиките и програмите, управлявани от комисията, трябва да бъде вземано предвид. Искаме да изтъкнем и един проект по системата за управление на въздушното движение от 2015 година. Това е проект, който се осъществява в региона на Букурещ. По него се създава съвременна структура в рамките на програмата СЕСАР. Системата, която ще се създаде, изцяло ще отговаря на изискванията по СЕСАР и по единно европейско небе. Функционалният блок на въздушното пространство в Дунавския регион изцяло отговаря на изискванията по регламента за СЕСАР. Освен това, успешно приключи и първата фаза на ФРА, съкръщение на английски. The extension of the FRA to daytime 24-hour operation Целта е да се постигне експлоатация в рамките на 24 часа, като се модернизира системата и се използват нови технологии. трябва да се вземе предвид и изпълнението по тази програма за целите на бъдещия анализ. Подкрепяме както СЕСАР, така и единно европейско небе. Но съвременната европейска система за управление на въздушния трафик ще е с допълнителни ползи, само ако се прилага в съответствие с местните потребности господин Корнелис от Европейската комисия. Uh, uh, благодаря ви, господин председател. Нека бих искал да благодаря на Комисията по бюджетен контрол, как на председателката и на вас, господин Маринеско, за тази възможност да обсъдим текущото положение с проекта Един европейско небе и в частност технологиите за управление на въздушното движение. Благодаря на изказалите се към момента господин Буфан, господин Малеро и господин посланника за техният принос. Трябва да кажа, че работихме в отлично сътрудничество с съдебната палата и много високо ценим препоръките на които те ни отправиха. Те ни помагат по-добре да разберем докъде сме стигнали, на къде сме се насочили и препоръките им в момента се опитваме да ги отразим в текущата си работа. През 2004 година, когато започнахме, имахме много големи очаквания, имаше и много големи нужди. Продължаваме да имаме много големи очаквания, но разбира се, трябва да се получим и от опита си и да гарантираме, че продължаваме да изпълняваме заложените цели, че сме се насочили в правилната посока. Няколко думи от моя страна, как според мен би следвало да го направим и как го вършим към момента. Един важен елемент, според мен, който се откроява, откроява е, че един европейско небе все още е много ценен проект и смятам, че тази, че това е становище го споделят всички. На един европейско небе се гледа като на потребност и всички са съгласни с този факт. Европа е сравнително малък континент от гледна точка на въздушния трафик, но, но има на, на, извинете, на авиацията, но има много натоварен въздушен на трафик, има много голям брой доставчици на услуги и очевидно, че трябва да работим заедно, за да направим системата възможно най-ефикасна. Безспорно се нуждаем от европейско сътрудничество. Смятаме, че един от европейско небе дава някои добри резултати. Запазиха се високите равнища на въздушна безопасност, дори бяха подобрени. Отчитаме и подобрение при намаляването на закъсненията, при резултатите по отношение на опазването на околната среда, като вече беше казано, закъсненията спаднаха до най-низкото си равнище преди няколко години и сега отново се увеличават, тъй като се възстановява и въздушният трафик, което е много важно за в бъдеще. Ясно е, че целта ни е от половин минута закъснение на полета, т.е. целта за настоящият период не е постигната. един от основните проблеми, които сме изправени днес е да гарантираме, че системата има нужният капацитет. Но за да имаме капацитета, трябва да се инвестира своевременно и да се заложи нужната гъвкавост, която ще ни позволи да се приспособим към промяната в търсенето. Имаме нужда също така и да повече гъвкавост по отношение на начина, по който се разработва системата и начинът, по който се внедряват новите технологии. Това е много важен аспект на Начинът, по който преосмисляме програмата в момента. През последните години засилваме измерението, свързано с опазването на околната среда, с подобряване на ефикасността на полетите, тъй като нуждата да се променят маршрутите е, е спаднал от 5,15% до 4, малко на 4% към 2017 година. Защо? Защото сме разгледали специфично тази това изискване, сме отчели постигнатите последният напредък. И се оказва, че различни аспекти допринасят за това, но, установихме, че има и а, ефекта на преместване, т.е все повече се избират най-кратките маршрути с цел намаляване на разходите, т.е. има още какво да се постигне по отношение на подобряване ефикасността на полетните маршрути по отношение на околната среда. През периода, който разгледахме, т.е. 2012-2015 година, установихме, че има намаляване. Становихме също така и намаляване на общият наличен капитал, което разбира се би могло да забави и ритъма за а, внедряване на новите системи за УВД, което предполагаме е важно и за вас, тъй като пряко е свързано с разработването на капацитет за бъдеще. Съгласни сме с Европейската сметна палата, че съществуват слабости, които би следвало да бъдат преодоляни все още не разполагаме с нужните доказателства, че има преодоляване на разпокъсността. на външното пространство. Все още няма достатъчно услуги, които да обхващат целият полет, т.е. от гейт до гейт и че все още нямаме достатъчно ясни показатели, че са изпълнени заложените цели. Споменат беше факта, че първоначално нашият проект беше с ограничена продължителност, но стана ясно, че е проектът е един европейско небе е дългосрочен проект и че имаме нужда от постоянна подкрепа и постоянно полагане на усилия, за да бъдат постигнат целите си. Имаме нужда от всички инструменти, с които разполагаме и трябва да ги прилагаме по координиран начин. Разполагаме с много голям брой инструменти. Регулаторни, регулаторна рамка, правила, правила за изпълнение, стандартни процедури, оперативни мерки, като например в рамките на мрежата на операторите. Разполагаме с финансови стимули, независимо дали става въпроса за бюджета за нужна развойна дейност или механизъм за свързане на Европа. Така че действително разполагаме с много голям брой инструменти и трябва да гарантираме, че те работят с добра съгласуваност. Няколко думи за технологиите. Ако искаме да изградим нужната устойчивост и нужният капацитет за бъдеще, трябва да ускорим внедряването на нови технологии в рамките на едното европейско небе. Имаме нужда от повече модернизация трябва да се основава по голяма степен на бизнес модели, отворени към обоставянето на услуги. Имаме нужда от оперативно съвместими системи, трябва по голяма степен да се възползваме от ГНСС услугите, както каза и посланник. Имаме нужда от цифрови платформи, и да използваме технологията, които са се доказали в други области, като в телекомуникационните услуги, например. и трябва да престанем да поддържаме, недоволно с това сме принудени да поддържаме и системите, които са се показали неефикасни, както и системи, които обслужват малък на брой устарели самолети. Също така трябва да се е, премахне дублирането на системи. За целта имаме нужда от по-добра координация. Убедихме се в това и при изпълнението на редица проекти. Координацията и структурата на проектите са от съществено значение. И ще продължим да работим и по тази тема. Това трябва да се случва на европейско равнище с участието на всички, на авиокомпаниите, доставчиците на аеронавигационно обслужване, на надзорните органи. Всички трябва да обединят усилията си. И накрая няколко думи от регулаторна гледна точка. Имаме нужда от основното законодателство на един европейско небе, което да е целенасочено, което да поставя правилните цели, да ни предоставя нужните инструменти, за да ги постигнем. Излязохме с предложението Един европейско небе плюс преди няколко години, но то беше блокирано в съвета. Основната, основните цели на СЕС 2 плюс, т.е. на ако не бе 2 плюс, продължава да са си същите. Секторът на въздухоплаването се промени, е, въздушният трафик е, се увеличава значително. Европа и е регионът с най-голямо увеличаване на въздушния трафик в последната година, нещо, което никак не очаквахме доскоро. И ето защо приветстваме усилията на Европейския парламент, ръководени от господин Маринеско. Ако искаме този текст да продължава да отговаря на очакванията и нуждите си, той трябва непрестанно да бъде осъвременяван. Също така се опитваме да сформираме експертна група, малка група на хора, които с много големи познания и голямо влияние в сектора, които ще започнат да работят след лятната вакансия. И те ще използват докладите на, на Сметната палата, но също така ще изплати резултатите от едно проучване, което в момента тече за структурата на Европейското въздушно пространство, проучване, което в момента се изготви и ще бъде изготвено до края на годината. Групата ще вземе предвид също така и нуждите от съвременяване на общият план за управление на въздушното движение и да се срещна с различните заинтересовани страни. В основа на тяхната работа се надяваме да стигнем до заключение как точно трябва да усъвременим основният законодателна рамка, т.е. регламента за един европейско небе, за да се гарантира устойчивост на системата за бъдеще, за да можем да се справим, независимо дали става въпроса за практични кризи, дали става дума за стачни действия на служителите, недостиг на работна ръка и т.н. Трябва да се намери ефикасен, ефикасна работеща система с допустими цени, и за света се насочваме все повече към система, основаваща се на предоставянето на услугите. Трябва да подобрим сътрудничеството в рамките на системата, т.е. имаме нужда от по-добро сътрудничество, колкото предвиденото в функционалните блокове на въздушното пространство, както първоначално бяха замислени. Имаме нужда от възможност да координираме е, европейското въздушно пространство в по-широк смисъл и разбира се трябва да заложим нужните финансови инструменти и регулаторни инструменти, за да постигнем тези цели. да стремим се да го направим с помощта на Европейския парламент и надяваме се съвета скоро също да е готов да поднови работа по това досие. Благодаря ви. Благодаря много добре описахте как ще станат нещата и колко ще продължат. Не искам да забравя да поздравя нашите гости от Залцбург, Австрия, групата на Ханс Карас от Залцбургския университет. Добре дошли при нас, надявам се да ви е полезно. Преминаваме към следващия оратор, господин Мерло от Евроконтрол. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви и за възможността да се включа в този изключително важен семинар, посветен на политиката на Съюза в областта на единно европейско небе. Както знаете, ние в Евроконтрол активно участваме в оценката на резултатите в областта на управлението на въздушния трафик. Правим го вече от много време. Нека започна с една положителна констатация за резултатите по единно европейско небе от изминалите години. Тук на този слайд виждате оценка на промените в показателите за периода 2008-2015. Защо 2008? Защото тогава трафикът достигна последната си връхна точка преди кризата. 2015, защото през тази година обемът на трафика почти достигна до нивото си от 2008. Тези две години са с много сходни нива на трафика. Резултатите постигнати през периода 2008-2015 говорят за подобрение, повишение, извинете, с 40% на ефикасността на полетите. Това е имало пряко отражение върху потреблението на гориво. През този период са били осъществени и много повече директни полети. С 40% са намалели и закъсненията. Значително са намалели разходите за въздушна навигация, а именно с 5%. Тази цел не бе лесна за постигане. Тук искам да се спра върху положителното въздействие на инструмента, управляващ мрежата. Този инструмент бе въведен от Европейската комисия. Освен това, много бе положително и въздействието на приятия регламент, в резултат от който се намалиха разходите за доставчиците на услуги за въздушна навигация. Регламентът може да се опише като един от успехите на единно европейско небе. От 2016 година насам положението е изцяло променено. Добрата новина е, че отново нараства обемът на трафика. Лошата новина е, че има претовареност на въздушното движение – нямаме резервен капацитет, за да се справим с нарастването на обема на трафика. Миналата година, през 2017, значително се увеличи обемът на трафика. Увеличи се с 4%. През лятото, когато обемът на трафика достигна връхната си точка, имаше много сериозни проблеми с силно натоварено движение. Много бяха претоварени най-често използваните летища в Европа. Тогава стана ясно, че скоро ще бъдем изправени пред много тежък проблем. Това бе потвърдено и в началото на 2018. Тогава обемът на трафика нарасна с между 3 и 4%. Става дума за първите месеци на годината. Прогнозите ни за идните години предвиждат постоянен растеж с около 2% годишно. Това може да доведе до почти 30% увеличение през 2024 в сравнение с обема на трафика през 2016. Тоест, значително ще се увеличи обемът на трафика, който трябва да се контролира. Тук виждате какво е настоящото положение с закъсненията. Закъсненията са се удвоили в сравнение с отпреди една година. Много е сериозен проблема. Само с 4% се е увеличил трафикът, но почти с 100% са се увеличили закъсненията. Тук виждате данни за месец април. През месец април имаше много бури, по-специфична бе метеорологичната обстановка. Надяваме се, че увеличението на закъсненията се дължи на това. Най-оптимистичната ни прогноза за 2018 е увеличение на закъсненията с 50%. Това е типичен пример за претовареност на летищата. Само с 4% се е увеличил обемът на трафика, но с 50% са се увеличили закъсненията. Има, разбира се, много възможности за справянето с една такава претовареност. Една възможност би било да се приложи новото технологическо решение по програмата СЕСАР – бяха разработени много добри нови технически и оперативни решения с цел повишаване на капацитета на въздушното пространство. Така, например, по е, гъвкаво се използва въздушното пространство, динамично се управляват потоците на движението и други. Освен това, не малко е направено и на летищата за подобряване на цялостното им управление. Няма да се спирам в подробности, тъй като знам, че Питър Хотхъм от съвместното предприятие Сесар ще направи също изложение. Той много по-подробно ще може да ви опише различните решения. По Сесар са постигнати някои технически решения вече. Сега от приоритетно значение е те да бъдат приложени. Това няма да е лесно, тъй като трябва да се премине към внедряването, трябва да се вземе предвид и положението в отделните държави членки, положението с управлението на въздушния трафик. Но всички обаче осъзнаваме, че сега трябва да се ускори изпълнението. Никола Варинско след малко ще ви опише настоящото състояние по внедряването на СЕСАР. Това е последният ми слайд. Изправени сме пред ново предизвикателство. Сериозен е проблемът с претовареността. Увеличен е броят на закъсненията. Всички органи за управление на въздушното движение в Европа трябва да се обединят. Всеки от тях трябва да изиграе своята роля. Като водеща роля ще трябва да изиграе Европейската комисия. Съвместното предприятие по СЕСАР трябва да актуализира общия план за управление на въздушното движение, като постави нов акцент върху увеличаване на капацитета на въздушното пространство. Трябва също така по-активно да се работи за научно-изследователска и развойна дейност. Трябва да се работи за сертифицирането на всички нови решения. Безопасността винаги е от особено голямо значение. Тя е предпоставка за внедряването. Органът за преглед на резултатите трябва да работи за въвеждането на подход в по-голяма степен основан на резултатите. Трябва да се включат и органите за управление на въздушното движение. А ние в Евроконтрол сме оперативен и технически център. Разполагаме с експертен опит и сме готови да подпомагаме всички органи, които споменах до тук, всички органи за управление на въздушното движение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, докладчикът. Изключително. Благодаря ви, госпожо председател. И аз искам да кажа няколко думи. Съжалявам, че закъснях. Бях на друго заседание преди това. Много ви благодаря, че приехте поканата ни за участие. Специални благодарности към господин посланника. Имам една специална молба към него. Както каза господин Корнелис, регламентът Едино европейско ниво е, небе 2+, е блокиран в съвета от 2014 насам. Официално цитираната причина бе летището в Гибралтар, но вероятно има и други неизвестни нам причини. Някои държави членки използват, може би, летището в Гибралтар като претекст – Съветът не зачита правилата. По правилата се предвижда съветът да гласува с мнозинство, не с единодушие. В момента в съвета резерви има само Обединеното кралство. Мисля, че няма никак да е трудно да се стъпи в преговори с парламент. Защо казвам всичко това? Преди 4-5 години ситуацията вероятно е била по-различна. От тогава насам се е променила. През изминалата година разговарях с немалко хора. Разговарях с министри, с представители на комисията. Всички те смятат, че трябва да направим нещо. Както бе казано до тук, след 2-3 години ще се стигне до хаос във въздушното пространство. Много трудно ще бъде капацитетът да е на същото ниво като търсенето. Сега другата страна осъзна, че трябва да се направи нещо, че трябва да се използва платформата <clears throat> Единно европейско небе 2+, и също да се актуализира. Вече е направена една оценка. Благодаря на Европейската сметна палата за много добрия и специален доклад. Подготвя се и друга оценка. Преди две години предложих пилотен проект. В момента се постига напредък от СЕСАР и от Евроконтрол. Новите ни предложения могат да се основават на тези две оценки. the invitation of in, uh, in Madrid. So it's a very good moment. Моментът е много подходящ, тъй като има подкрепа. А, ние не правим нищо, за да се възползваме от възможността. Бих препоръчал на нашия посланник да установи добри отношения с австрийското председателство, да го убеди да започне преговори. Да го убеди, че можем да приключим по това досие, като постигнем добър резултат – Трябва да актуализираме досието, тъй като трябва да се включат много нови неща. Това ще е от полза за пътниците, тъй като те ползват услугите на този отрасъл. Ще е от полза и за Европа. Мисля, че сме длъжни да го направим. Проблемът с Гибралтар може да бъде решен. Намерихме решение по досието за Европейската агенция за авиационна безопасност, мисля, че можем да намерим и приемливо за всички решение за Гибралтар. Аргументът с Гибралтар е незначителен в този момент. Господин посланник, призовавам ви да убедите австрийското председателство да встъпи в преговори и да приключи работата по това досие, което е много важно за всички ни. Now, who, who from those who have already... Кой от вас, които вече се изказахте, би искал да направи коментар? Коментар, господин посланник? Well, uh, as I said... Както вече казах, Днешното разискване ми се стори много интересно, защото ние се готвим да поемем председателството на съвета. Разбира се, не мога да поема ангажимент от името на съвета не мога да се изказвам и от името на австрийското председателство. Срещнах с техните представители, работим в тясна координация и ако са на лице нужните условия, мога само да ви обещая, че ще направим всичко възможно, за да приключим работа по всички текущи досиета, в момента, в който поемем председателството, т.е. 6 месеца. До тогава ще продължаваме много тясно да работим в много, много тясно сътрудничество с, австрийското председателство. Има възможност, има още няколко месеца преди изборите до края на мандата в началото на 2019 година. Нашата цел е да бъде да постигне възможно най-добри резултати през този период. Надяваме се да, има, да са налице нужните условия, които ще ни позволят да работим и по Европейско родино небе 2+. Моля да, през, да, през, да подадете посланието, че ще бъда добър преговарящ, не както обикновено съм. Но мога и да проявя много голяма гъвкавост, защото смятам, че можем да намерим обща позиция. Някой друг би искал да направи коментар? Well, <clears throat> very quickly to say... Съвсем набързо бих искала да отбележа, че от Европейската комисия споделяме целта, която представи господин Маринеско, а именно да се поднови работа по досието възможно най-скоро. Както казах, трябва да се преодолее проблема с недостига на капацитет за бъдеще и тъй като голяма част от препоръките на Европейската съдебна палата изисква промяна на регламента, Съответно, ако не го направим, ще се забави ненужно отговорът ни на тези много уместни препоръки. И ако нищо не стане, разчитайте на най-лошото. Ние сме на среща. Продължаваме по дневния ред. Добре е дошъл господин Хотам от Сезар. Имате думата. Thank you. Good afternoon. Благодаря ви. Добър ден на всички. Казвам се Питър Хофман и представлявам съвместно до предприятие Сезар. Съвместно предприятие Сезар всъщност е орган на Съюза, споменат в член 28 на финансовият регламент – и сме основани с регламент, прият от Европейския парламент като законодател. Свързани сме с единно европейско небе и стратегията в областта на възхоплаването, което пред ни предоставя правното основание и контекст за нашата дейност. Носим отговорност за научно-развойната дейност. Нашата цел е да се премахнат проблемите с липсата на ефикасност при разходване средствата за научно-развойна дейност. Наша цел е да осигурим нужната научно-развойна дейност, която ще позволи да се модернизира Европейската система за управление на въздушното движение, съгласно генералният план, който беше прият от съвета през 2009 години, в който се описват целите и очакваните резултати. Тоест ние отговаряме за технологичните аспекти на единното европейско НП. Имаме конкретни дейности, ориентирани към тази политика а именно стълбът, занимаващ се с технологията в рамките на един европейско небе. Напълно съпадено страни с стратегията за възхоплаването, занимаваме се с международна контроспособност, борбата с намаляване на емисиофоригон диоксид, гарантиране на въздушна безопасност, прекалено натоварен трафик по летищата, киберсигурност и запазване на високо равнище на авиационна безопасност каква е нашата визия за тази нужната модернизация. Виждате я на екрана, но ще ви я представя с няколко думи. Нашата модернизация има за цел да инвестираме в научно-развойна дейност под формата на партньорство, с цел справяне с наистина сложните въпроси. Ако не бяха толкова сложни, нямаше нужда да обединяваме усилията си. Може това да, да се случи на местно равнище. Държа да го подчертая. Тоест става въпрос за думи, които, за проблеми, извините, които не могат лесно да бъдат разрешени. И тези проблеми ограничават доброто функциониране на системата за управление на въздушното движение. Сред тях е оперативната съвместимост в рамките на Европа и с останалата част от света, тъй като говорим все пак за световната система на въздухоплаване. Включва обменът на информация и допълнителното автоматизиране на тези процеси, както и премахването на изолираните блокове на въздушно пространство, като целта ни е да не се основаваме върху организация на ресурсите за конкретни фрагменти от въздушното пространство. Занимаваме и с употребата на безпилотни самолети за търговски цели, като едновременно с това не пренебрегваме аспекти, свързани с безопасността. Също така предвиждаме виртуализиране на услугите, т.е. модела, насочен към услугите, които споменаха преди малко, с който се цели засилване на цялостната европейска система. Имаме нужда от подобряване на генералния план за е, един европейско небе, в който се описва модерниза... визията ни за модернизация и целите заложени в това отношение. Както вече казах, общият план беше прият на 13 марта 2009 година от съвета. Основно той беше запазен и беше прият под формата на официални консултации, които се водят от Евроконтрол и Европейската комисия. За да можем да предоставим решения, които отговарят на тези предизвикателства, имаме нужда от сериозни инвестиции в научно-развойната дейност, както и поемане на ангажимент от голям брой заинтересовани страни и партньори. Очаква се резултати на равнището на мрежата които са включени в а, общия план за, за управлението на въздушното движение, в момента в който се постигне на необходимата зрялост на мрежата. Промяната в сектора се взима предвид във всеки един момент и за целта се иска приносът на заинтересованите страни, който се, се обсъжда при всяко преразглеждане на общия план. Като че казахме, има сега свързани с капацитета, свързани с околната среда и с е, е, економическата рентабилност. И трябва да стане ясно, че няма как всеки един момент да е, отговорим всяко едно от тези предизвикателства, т.е. целта е тук да намерим възможно най-добро равновесие. Вече споменах нуждата от инвестиции в научно-развойна дейност Нека само да отбележа, че средното равнище на инвестиции в научно-развойна дейност за сектора на възстъплаването е около средно 5% от а, приходите в този сектор. Например, вземем за пример Airbus, в момента на техният технологични инвестиции 4,5% е от приходите им се инвестират в научно-развойна дейност. По отношение на управлението на въздушното действие говорим за около 2,5%, т.е. половината. И още по-малко всъщност, ако го сравним с организации в други сектори. Volkswagen, например, в автомобилостроенето е над 5%, само 6%, Johnson Johnson 11%, а при новите технологии Intel, например, инвестират 20% от своите приходи. Така имате представа за мащаба на инвестиции в областта на ОВД в сравнение с други отрасли. Ето защо е много важно съвместно предприятие Сезар да може да подобри равнището на инвестиции. Това е основната цяло на този координационен орган. Тоест, опитва се да намали разпокъсността, е, доколкото е възможно и да, нас, да координира усилията за научно-развойна дейност, да ги насочи в една последователна посока. И посоката се определя от общият план за ОВД. Разглеждаме над 150 е, възможни решения, които са предложени в общия план. И по този начин подкрепяме също така европейската економика и гарантираме мястото на Европейски съюз като е, водещ е, в възхоплателният сектор на световно равнище. Преди малко вече споменах е, общия план Мога да ви припомня, че съвместното предприятие СЕЗЕР беше създадено през 2007 година. През 2009 година решението на Европейския съюз 320 подобри общията план за проекта Сезар и в ляво виждате графиката за развитие в времето за научно-развойната дейност и програмите в това отношение. Както виждате, виждате научно-отворената програма на Сезар, Сезар 1 и програмите от 2020 година и как те се покриват чрез различните дейности, прияти и одобрени от съвета. През 2009-2010 година беше създаден първите дейности за научно военна дейност на СЕЗАР, която ние наричаме СЕЗАР-1. През 2010 година започна първата независима скъдносрочна оценка за създаването на общията план. Той беше сметнат за адекватен и продължихме с него. През 2013 година беше на намерението ни да разширим съвместното предприятие и неговата продължителност. През 2014 година беше заявена възможност да се продължи с функциониране на общият план, както през 2014 година обявихме нашата програма на високо равнище и позвахме държавите членки да гарантират, че ще можем да изпълним всички цели заложени в общия план и да се справим с нови предизвикателства, включително и безплатните самолети и безопасността. И по този начин привлякохме и нови членове. Смисъл предприятие Сезар през 2015 година разшири броя на своите членове. През 2016 година предоставихме 61 от нужните решения, които бяха одобрени, които са на разположение на пазара. Както вече стана ясно, към момента рамката, която работим е до 2024 година. На последният слайд виждате какво точно сме постигнали, какво представляват тези 61 решения. Ами, на практика предоставихме рентабилна, добре координирана мрежа за координация на разходваната дейност чрез широка мрежа от партньори. Също така, успяхме да си създадем международен авторитет за Европе и да засилим влиянието на Европейския съюз в ИКАО. Ако погледнете еквивалентът на общият план световно равнище, той до голяма степен се съвпада с този на Европейския съюз, което не е случайност. Също така разширихме обхвата си с достъп до различни финансови инструменти, за да подобрим остатите, които постигаме. Също така предоставихме готови за пазара одобрени решения под формата на каталог, които са на разположение и за апаратите в Европейски съюз и за тези извън тях. И към момента ние сериозно допринасяме за обгоденото въздушното движение и за безопасността на европейските граждани. И в ясно виждате, че каталог с решение, което предлагаме, ще увеличи 11% увеличаване на капацитета на летището, 39% намаляване на закъсненията, 5,3% намаляване на разходите и 2,4% намаляване на разходваното гориво, което разбира се директно намалява и емисията от въглероден диоксид. Или казвам с други думи, близо 135 до 140 решения се очаква да предложи Сезар до 2024 година, като основната ни цел е да изпълним всички цели заложени в общия план за УВД. Два примера за решения, които вече са приложени на практика, могат да ви дам и много други. Един пример, например, е разширяване на управлението на пристигащите полети в трансграничен аспект, като това е много важно с цел намаляване на закъсненията и е, намаляване на негативното въздействие в околната среда, тъй като се гарантира пълно координация от, от излизането до пристигането, като се е, участват голям бой летища. Второто предложение е съвсем различен подход. Става въпрос за употреба на коли за управление вършно движение от разстояние, което дава възможност за големи спестявания, също така и за прилагане на нови бизнес модели. Така че, както виждате, работим с а, а, смес от а, решения, които предлагат много прагматични решения, има и други, които се опитват да разчупят парадигмата и начина по който се случват нещата в момента. В резултат на това програмата се Сезар до 2024 година има за цел да се е, продължи с научно отворената дейност и постигане на целите, заложени в общия план за УВД през 2009 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Значи това ще е добра инвестиция. Продължаваме. Думата получава господин Варинско. Заповядайте. Тонун. Thank you Добър ден! Благодаря ви. Благодаря ви, господин Маринеско. Благодаря на Комисията по бюджетен контрол за това, че даде възможност на управляващите внедряването по СЕСАР да участват в този важен семинар. Показаното от Питър в началото – както и за да изясня разликата между управлението на внедряването по СЕСАР и съвместното предприятие по СЕСАР, нека кажа, че аз отговарям за внедряването. Целта на днешния семинар е да отговорим на въпроса дали се постигат резултати по СЕСАР. Много се радвам да участвам в него като отговарящ за внедряването по СЕСАР, защото ако ще се постигнат изобщо някакви резултати по СЕСАР, то това ще е на етап внедряване. Затова е изключително голямо значението на научната и развойната дейност и на внедряването. По отношение на внедряването, нека цитирам някои основни цифри и факти за това какво реално се предприема към момента. Етапът на внедряване. Този проект е много по-млад от научен, проекта за научна и развойна дейност по СЕСАР. Той започна преди по-малко от 3 години. Въпреки това, сега този проект прераства в едно много мащабно, бих казал единствено по рода си партньорство с отрасъла, основаващо се на координация и синхронизация между 85-ма партньори в 34 държави, сред които са и 28-те държави членки на Съюза. Всички те работят за рационализирано прилагане на проекта внедряват 32 решения по СЕСАР. Тук виждате логотата на всички наши партньори, работещи по изпълнението. Ще ви обърна внимание на едно лого. Това е логото на управляващия орган по внедряването на СЕСАР. Това е партньорство в рамките на партньорството. Тук работят заедно летища, доставчици на услуги за въздушна навигация които се самоорганизират и самоуправляват при изпълнението на СЕСАР. Защо? Защото, в крайна сметка, дори когато става дума за безвъзмезно финансиране от Европейския съюз, ще трябва отрасълът да инвестира в това толкова важно модернизиране на ОВД. Стремим се в крайна сметка към резултати, а онези, които проявяват най-голям интерес към резултатите, са заинтересованите страни на оперативно ниво и по-точно отрасълът. Общият пилотен проект е част от генералния европейски план за ОВД. Това според нас е най-важната оперативна промяна, която трябва да се направи. Това е предвидено по европейското законодателство. Органът, управляващ внедряването по СЕСАР, отговаря за тази конкретна част от инициативата. На нея се падат 2,5 милиарда евро под формата на инвестиции, в това число и безвъзмезна помощ от Европейския съюз в размер размер от 1,1 милиарда. По въпроса за постигането на резултати. Това е основният въпрос днес след обед. За това и наистина искам да ви цитирам факти. Какво е настоящото положение? Вече упоменах 300 проекта, 71 проекта. От тях в момента се изпълняват в 18 държави членки. Какво означава това от гледна точка на резултатите? около 200 милиона евро от общо 2,5 милиарда евро в момента се инвестират какво е постигнато тази година под формата на резултати? Виждате цифрите тук на слайда. Ще ви дам само един пример. 71 проекта са приключени до момента. Тази година са използвани по тях 602 000 минути А това съответства по изпълнените проекти на 36 милиона евро. Какви ще са натрупаните ползи до 2030 година? Те далеч ще надхвърлят 200 милиона евро. Това е размерът на направените инвестиции към момента. Това показва, че по СЕСАР се постигат резултати и че инвестициите са в рамките на очакваните ползи. Разбира се, положението не е идеално. Има още какво да се направи. Онова, над което искаме да надградим, за да постигнем подобрения в бъдещето, е основният принцип, а именно отрасълът да работи за отрасъла и Европейският съюз да извършва надзор. Вече имаме три годишен опит. Затова сме и убедени, че решението на комисията да възложи водеща роля на отрасъла бе добро. Искаме да продължим в този дух. 19-те членове на моя орган искат да продължим по този начин на организиране на внедряването по СЕСАР. Но има още какво да се направи. Вече на няколко пъти бе упомената разпокъсаността. Това е основният проблем, срещу който трябва да се борим в бъдеще. Не бива да продължаваме да внедряваме, запазвайки статуквото. Трябва да има по-добра координация и по-добро синхронизиране. Освен това, трябва да поставяме по-ефикасни акценти трябва също така да насърчаваме и прилагането на решенията по СЕСАР, разработени на ниво съвместно предприятие. Ще трябва да има по-добро стиковане между научната и развойната дейност и внедряването. Освен това, Става дума за единно европейско небе, т.е. до голяма степен нещата се основават на презгранична обща инфраструктура. Но до момента няма цялостна структура за ОВД, която наистина да улесни последователното на техническо ниво изпълнение на общоевропейска инфраструктура вече не трябва да се залага на местното прилагане, трябва да се прилага на общо европейско ниво. Наистина се надяваме, че ще има една рамка, която да улесни един такъв подход. Трябва да има по-малко проекти, но повече заинтересовани страни, които да работят заедно по тези проекти за постигането на много ясно определени общи цели. Благодаря ви за тази възможност да ви представя настоящото състояние. Наистина мисля, че по СЕСАР се постигат резултати. Наистина мисля също, че отрасълът иска да продължи да играе и настоящата си роля. Вече сме постигнали добри резултати, но има и добри възможности за подобрение в бъдеще като всички европейски заинтересовани страни работят заедно. Благодаря. Очевидно си имаме работа с хора от бранш, които не само спазват времето за изказване, а и са по-кратки. Господин Салазар, заповядайте. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Thank you for... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че организирахте този uh, семинар във вашата парламентарна комисия. Бих искала да благодаря и на останалите членове на вашата комисия и на докладчика господин Маринеско. Добре, бих искал да благодаря на Европейската сметна палата за специалният доклад. Смятам, че това е един отличен документ, за който ви поздравявам. Успяхте да го напишете по много прозрачен и много ясен начин на темата никак не е лесна и ми се струва, че за всеки, който по някакъв начин се занимава с инициативата Един европейско небе, този доклад ще се превърне в референтен документ. Както знаете, ЕАСА е компетентна по управлението въздушното движение от момента, в който беше създаден пакета за и общият план, с който беше натоварена и нашата агенция с този мандат. Бихме искали ясно да заявим, че сме съгласни с слабостите, отразе, отбелязани и от Европейската сметна палата по отношение на контрола на безопасността. Виждате тази графика, последният доклад за стандартизация на нашата агенция и виждате колонките, които показват как се правят проверките и на първо място е надежността, след това е, са операциите, лицензиите, медицинските прегледи, полетите с тестовите полети с симулатори и надзора. Виждате клас D, които показват, че всичко, което сме установили, може да има последици за безопасността и категория Г, където са, се установяват проблеми, на които трябва незабавно да се даде отговор. Проверката, която, за която ви представям е започнала през 2020 година. И както виждате, има една постоянна тенденция в областта на ОВД, особено през последните 5 години, а именно област, в която им установяваме все повече и повече инциденти. И установихме, че миналата година нямаше, всъщност последните години, когато нямаше значително увеличаване на трафика, се запазва същата тази тенденция, което е притеснително. Както знаете, тази година въздушният трафик много се увеличава и мога да ви кажа, че вече установихме един, едно събитие, което попада в категория 1G. И от гледна точка на безопасността това е много важен елемент, който показва, че трябва спешно да се внедрят нужните промени с цел да се гарантира, че инициативата ни дава нужните резултати че инициативата за един въздух не бе очакваните резултати. Така че в отговор на специалния доклад и в отговор на комисията се опитахме по възможно най-конструктивен и положителен начин е, да разгледаме въпроса как е, нашата агенция, Агенция за въздушна безопасност, може да допринесе. Опитваме се да се преборим с покъсността чрез е, систематичен подход отгоре надолу, основаващ се на сътрудничеството. Сметна палата също установи, че има трудности за компетентните органи на местно равнище при осъществяването на задълженията си за наблюдение и надзор. Като това се засяга целият сектор, т.е. трябва по-добре да използваме наличните ресурси разполагаме и с някои инструменти, като например възможността за обединяване на технически от персонал, подкрепа за държавите членки и надзор на механизма за подкрепа. Всички тези инструменти бяха заложени в новият основен регламент. Както знаете, е, е, регламент, с който се основава ЕАСА, наскоро беше преразгледан и изменен от с законодателите. И миналата седмица в Страсбург беше гласуван на новият регламент и беше прият с голямо мнозинство, а тази седмица същото би трябвало да стори съвета. Така че това е област, което може да помогнем. Тя отговаря на препоръка номер 3 на Сметната палата. Друга област, която виждаме положителна роля за нашата агенция е препоръка номер 8 и препоръка 9 да се даде приоритет на подкрепата с научно действия за намиране на решения за подобряване на световната конкурентоспособност и намаляване на следствието в околната среда. Вижда се, че все още има разпокъсаност, включително и на институционално равнище в рамките на Европейския съюз. Така че работ... високо ценим усилията, положени от господин Маринеско и от Европейската комисия в опитите да се използва, отново да се започне дискусия по пакетът на Европейско на небе 2+ и по този начин да се даде отговор на някои от съществуващите проблеми. Като целта ни всъщност е да се обобщи общият план за УВД с Европейският план за авиационна безопасност. Това е един документ, който е изготвен съвместно от държавите членки и Европейската агенция за въздушна безопасност, за да се даде европейски отговор на задължението за държавите членки да изготвят национален план за безопасност, изискване в рамките на ЕКАО. Какво правим? Е, аз заедно с държавите членки се опитваме да установим кои трябва да са ясните и задължителни цели. За нас е много важно двата документа да бъдат съгласувани по такъв начин, че да имаме един цялостен подход към цялата система. Знаете, че тук не говорим за економическа ефикасност, економическа рентабилност, но знаете, че подобрената безопасност има и економическо въздействие. Така че може да разчитате на подкрепата на нашата агенция за подобряване на системата. Убедени сме, че ако работим заедно в дух на добро сътрудничество, можем да подобрим безопасността, но не само безопасността, може да подобрим и постиженията за опазване на околната среда в полза на европейските граждани. Благодаря ви. Next on the list is Mr. Ние ви благодарим. Следващият в списъка е господин Присиноти. Thank you, President, uh, and thank you to the... Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на вашата комисия, че организира днешния семинар в толкова важен момент. Аз съм от ЕНАВ, доставчик на услуги за въздушна навигация. Предоставяме такива услуги в Италия в над 40 кули за управление на въздушния трафик. Така че много активно участваме в инициативата единно европейско небе. Сътрудничим си и с други доставчици на такива услуги. Първото, което искам да кажа е една по-обща бележка. Трябва да сме наясно с контекста. Технологиите и транспортната инфраструктура са в период на драматични промени по отношение на всички видове транспорт. За щастие, економиката отбелязва растеж, но това оказва и много голям натиск за повече капацитет и за повече безопасност. Освен това, имаме и нови клиенти, като например дроновете и други. Става въпрос не само за увеличаване на обема на трафика. Трафика става и по-комплексен колегите специалисти по научна и развойна дейност, както и по внедряването, ясно казаха, че има промени в технологическия контекст. Глобалните и регионалните политически стратегии в момента все още не са приведени в съответствие с крайните цели за всички видове транспорти, най-вече за авиацията. Във всички отрасли в момента се наблюдава много ясно развитие в посока към цифровизация, автоматизация, виртуализация. Много бързо се развиват технологиите и този разлом е една добра възможност за нас добра възможност за интеграция. Може да се наложи интеграцията отгоре, така може би няма да се постигне много, но може да се постигне и непрекъснатост при, на оперативно ниво. Това цели комисията с органите по СЕСАР за да може да се прилагат технологиите, като се гарантира непрекъснатост, трябва да се вземат предвид и очакванията, свързани с увеличаване на обема на трафика. Трябва да знаем за какви технологии е става дума. Става дума за дронови услуги, например, и други. Като знаем какви са технологиите, ще сме наясно и с стратегическите избори, които трябва да направим. Трябва, например, да улесним онези субекти, които проявяват воля за прилагане на нови технологии. Едно е да се говори за нови технологии, а друго е действително да се реализират те по места. Свидетели сме на разлом днес. Към края на тази година една компания ще може да предоставя услуги за наблюдение на всички летища по света. Това ще се случи само до края на тази година. Т.е. говорим за непосредствено предстоящи промени, не за нещо, което ще се случи след 10 години. Много е важно също така и партньорството с отрасъла. То не бива да бъде само на думи. Това партньорство трябва да бъде стимулирано и по линия на технологическите промени. Трябва да се стимулира това партньорство и чрез по-добро регулиране. Ще се спра на регулирането по-нататък. Има и още нещо, на което вече сме свидетели – публично-частното партньорство. Отрасълът трябва да бъде стимулиран, трябва да се повишава капацитетът му за постигане на резултати. Регулаторите трябва да създадат подходящите за това условия. Това започна, когато бе поставено началото на съвместното предприятие СЕСАР – Европейският съюз може да се възползва от тази инициатива, за да създаде партньорство между отделните сектори, както и партньорство в международен мащаб. В това отношение трябва да се получим от другите видове транспорт. Тук на този слайд се опитвам да очертая възможностите за успех в бъдеще, както и възможностите за по-активна дейност. Много е важно да вземем предвид два момента. Единият е свързан с автоматизацията, цифровизацията и виртуализацията. Трябва колкото се може по-добре да се възползваме от данните, които постъпват благодарение на технологическите възможности. Трябва да се подсили този елемент по СЕСАР. Трябва да поставим акцент върху този вид дейност, тъй като така ще се стигне до пълна интеграция. Данните, разбира се, не се движат от само себе си. Те се движат благодарение на инструментите за комуникация и наблюдение. Затова в рамките на модернизацията трябва да вземем предвид, че един самолет лети със скорост 850 км в час. Това има и добри възможности на ниво сателити, но не само. Това са основните области, върху които се съсредоточаваме в момента. Възползваме се от факторите, които могат да бъдат опосредстващи. Кои са тези опосредстващи фактори? Трябва да се създаде, например, среда, даваща възможност за сътрудничество. Това не бива да е само на думи. Във връзка с това трябва да опоменем всичко, което направи комисията през изминалите 10 години. Тя установи сътрудничество с отрасъла, установи и органи, които да осъществяват това сътрудничество. Друг посредстващ фактор е регулаторната рамка. Не на нас се пада задачата да кажем каква трябва да бъде тя. Но опитът ни до тук показва, че реално не е направен избор. Трябва да има технологически промени, трябва структурата да е ориентирана към предоставянето на услуги. Затова не бива вече да си затваряме очите пред истината. Трябва да признаем, че до момента е имало пропуски и трябва да надградим над постигнатото до тук. Трябва да има промени на ниво регулаторна рамка. Било то по линията на единно европейско небе 2+, или по друга линия. Също така на ниво прилагане на нормативните актове, трябва да има също активизиране. И на последно място, но не и по значение, трябва да отделим внимание на човешкия фактор. До голяма степен инфраструктурата при ОВД се управлява от хора. Едновременно с това сме свидетели на технологическа еволюция, която ще доведе до корени промени в работата на професионалистите в отрасала. И трябва да работим паралелно по човешкия фактор, както и по технологическите промени. Човешкият фактор е от критично значение за безопасността на предоставяните услуги. През 2017 година, между другото, бе установено, че е било гарантирано най-високо ниво на безопасност в въздухоплаването. Това бе благодарение на съвместните ни усилия. Вече разполагаме с всичко, от което се нуждаем, за да се справим с разпокъсаността. Има мрежи има наземни мрежи, мрежи свързани с самолетите, има физически възможности за обработване на данни. Всичко това вече е на напреднал етап на научно-изследователска и развойна дейност. Сега трябва да се работи по-активно по изпълнението, да се ускори темп. Това ще е възможно единствено и само ако осъзнаем, че някои елементи трябва да по някои елементи трябва да има напредък. Изключително важно е първо да надградим над вече постигнатото до тук. На базата на постигнатото до тук трябва да има стабилност на ниво институции както и по отношение на работата на отрасала – Инфраструктурата трябва да се развива стабилно. За целта трябва да са стабилни организационните структури по внедряването, по научната и изследователската дейност и във връзка с регулаторната рамка. Също така трябва да се работи много активно за технологическа еволюция. Трябва да се подпомага също така и отрасълът при консолидирането на технологическата инфраструктура. Важно е да се запази нивото на финансирането. Финансирането за отрасъла трябва да е надежно. Европейската комисия също така трябва да финансира унези, които реално полагат усилия за постигането на целите. В противен случай може да се стигне до демотивация. Освен това, в рамките на дългосрочния инвестиционен цикъл трябва да има също така и стабилна подкрепа в регулаторно отношение от страна на парламента, съвета и комисията. Трябва да се подсили регулаторната платформа, онези елементи, които не са от полза, които само могат да забавят реализирането на единно европейско небе, трябва да бъдат отменени. Трябва да се използват други елементи, като например единно европейско небе 2+. Това ще е една добра отправна точка за успешното реализиране на единно европейско небе. Да, и сега време за въпроси. Давам думата първо на докладчик. Conclusions, yeah? Questions. Ah, questions. So, no. Заключени ли въпроси? Не, няма въпроси. Аз имам въпрос. Беше много интересно това, което чухме, въпреки че повечето от нещата са в ресора на транспортната комисия но въпросът е как ние можем да помогнем. Имаше много интересни идеи за размисъл. Какво очаквате от Комисията по бюджетен контрол? Как да помогнем за напредъка на единното европейско неве? Някой от вас ще ни даде ли идеи какво да правим за в бъдеще? I can give an answer. If you look in the... Аз мога да ви отговоря. Ако погледнете доклада на Сметната палата, ще видите, че в него се пред... задават доста опасни въпроси. Може би трябва да се направи оценка на финансирането на Сезар след 2024 година, поради липсата на постигнати резултати и нататък. И мисля, че по този начин може да помогне и нашата комисия, комисията бюджетен контрол. Тоест, трябва да проследим дали средствата са разходвани ефикасно, така че моля ви, променете регламента, направете го по-ефикасен, за да се даде възможност за целесообразно разходване на средствата. Точно така, но има един проблем – защо в този сектор, който има големи бизнес успехи, защо в този сектор се наливат и ще се наливат за напред пари от данъци? Колегата Целер. Мисля, че подготовката вече доста е напреднала, което пролича и от докладите. Това, което липсва е политическата воля за осъществяване. И това дърпане на всяка държава на чергата към себе си трябва да се преодолее, особено когато става дума за сигурност на въздушното пространство. Просто трябва държавите членки най-сетне да отворят очи. За, например, цялата, цяла голяма страна като САЩ има една, един единствен до орган за управление на полетите. Каза се тук, че има самолети, които а, с, а, летят с скорост 850 км. Ние в Европа нямаме такива а, разстояния като в САЩ, а всяка страна има собствено, а, ръково... собствено РВД. Освен това имаме 117 000 отменени полета заради стачки, липса на персонал. А най-малкият процент от тях са отпаднали заради климатичните условия. Тогава е, обикновено има е, много често се казва, че е, времето не е позволявало самолета да лети, а ние виждаме, че небето е синьо и слънцето грее. Така че изследователската дейност трябва да продължи, за да не може никой да възрази, че няма база за изграждане на единно европейско небе, но същинската работа трябва да се свърши от политиците, за да може това небе да стане реалност. И доколкото чувам, въздушните оператори получават достатъчно пари Разбира се, че е държавна дейността по управление на полетите. Трябва да се погрижим да не се причиняват економически щети чрез отпадане на полети и да не е, висят хората по летищата. Yeah. Yes, much, uh, Имате думата за отговори. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Маринеско каза, че въпросът е опасен, но според мен той е важен и необходим. Работим по разработването на предложения за бъдещето в контекста на следващата многогодишна финансова рамка ще бъде направена и необходимата оценка на въздействието, за да покажем наистина какви са целите и как можем да обосновем действията по програмата, финансирани със средства на данакоплаците. От сега мога да изляза с два довода за. Първо, що се отнася до научно-изследователската дейност. Ако се прилага общо европейска политика в областта на научните изследвания, то мисля, че тази програма сама по себе си е подходяща за съвместни действия, тъй като изисква координирани усилия. Нито едно дружество, нито един учен не могат сами да разработват подобни технологии за бъдещето. Необходимо е сътрудничество освен това се намесват и много различни действащи лица, като доставчици на навигационни услуги, други доставчици на услуги, въздушни превозвачи и така нататък. Всички те трябва да работят заедно, така че да се осъществи и технологически преход, да има модернизация. Една общоевропейска програма за научно-изследователска дейност може да насърчи подобно взаимодействие. Още един момент, който може да се използва като довод за преходът към цифрови технологии изисква действия от страна на всички, но от него не проистичат непосредствени преки ползи за всички. Някои действащи лица ще се възползват едва след доста време, други пък няма да могат да се възползват. Но ако не инвестират всички заедно, няма да може да има цялостен преход в системата понякога отделни субекти може да не извлекат преки ползи, но като цяло ще има полза за потребителите, за обществото, извинете, и за отрасъла като цяло. Това може да е един довод за, за помощ за внедряването в бъдеще. Благодаря. Друг иска ли да вземе думата по темата? Не сте много разговорливи. Разбирам ви. Тогава искам да благодаря за изчерпателните доклади, за изказванията. Наистина беше много информативно. Мисля, че нашата задача е поне да наблюдаваме развитието на нещата. Благодаря ви, че ни отделихте време и дойдохте тук. Двамата докладчици помолиха за извинение, защото имат друг ангажимент. С това приключваме днешното заседание. Утре продължаваме в 9 часа. Закривам заседание.